Ще обсъдим тук важни въпроси, свързани с практическата ни работа. Ще можем да обменим опит и да се консултираме и да съгласуваме нашите позиции. В момента в Европейския парламент провеждаме дискусии, както и в останалите институции, разбира се, се прави преглед на службата за външна дейност. И сега е един добър момент да видим по-отблизо къде има някакви пропуски, някакви проблеми. И във вторник беше казано, че службата по външна дейност не може да бъде завършена изцяло. Все още има проблеми недостатъци, защото за две години не може а, да се заде една идеална структура. Много неща са включени в тази а, служба а, и разбира се, има много неща, които могат да бъдат подобрени. Ето защо благодаря а, че сте днес тук. Благодаря и на господата Сикорски и Билд, които са тук, за да можем да говорим с тях за европейската глобална стратегия. За да видим какъв ще е общият европейски подход. Един такъв подход може да ни помогне в бъдеще да имаме по-малко стратегически партньорства. За тази сметка обаче е една единствена стратегия. Това ни липсва в момента, както изглежда. Това е може би и един метод, един механизъм да се стигне до тази цел. И въпроси от областта на финансите, на екологията също могат да бъдат включени включени също и в пътната карта. Е, ние искаме да, да защитаваме нашите интереси, да представляваме нашите ценности, защото ние сме съюз от демократични страни. Ето защо искам да ви помоля искам да помоля министрите, които са тук сред нас, да вземат думата. След това ще проведем дискусия. Преди това искам да дам думата на господин Данжон, който е а, председател на подкомисията а, по отбрана и сигурност. Моля, имате думата. Благодаря ти, Елмър. Благодаря, уважаеми министри, господин директор, уважаеми дами и господа. Благодаря на колегите от националните парламенти, които са тук сред нас. Годината 2013 е много важна за отбраната. Много възможности се предлагат. Трябва да използваме тази възможност. А, това може да стане и чрез службата за външна дейност и чрез дипломатическите действия, които се провеждат. По време на срещата на върха през декември тези теми ще бъдат заложени в дневния ред. Не на последно място става въпроса за различните развития и събития всички те показват, че има нужда от подобряване на нашата координация, да поемем нашата отговорност, да се справим с рисковете и заплахите, с които не може да се справи сама една единствена държава членка. Французите успешно провеждат своите военни мисии, но в дългосрочен план знаем, че нито една страна не може да се справи с тези предизвикателства тук в Европа, в, а, на изток, на юг и в а, непосредствените ни съседни региони. Днес ще стане въпрос за всички тези неща. Необходимо е да си заложим приоритети. Без приоритети ще се опитваме само да направим нещо, но няма да успяваме. Не става така трябва да сме в състояние да очертаем какви са опасностите и да предоставим съответните средства, а, така че да можем да се а, защитим. Ето защо нашата комисия е благодарна за присъствието на тези високопоставени лица, които са тук сред нас. Имам пред господин Карл Билт и господин Радослав Сикорски. I will continue in English, I can assure you. <laughs> Um, thanks. Ще продължа на английски. Благодаря за тази инициатива, господин Билт. Благодаря и на, на представителите на националните парламенти, които са тук сред нас. Отвън на един а, приятен а, ден Европа изглежда е в по-добра форма, отколкото през последните няколко месеца. В света се случват някои лоши неща, но не чак толкова. Да отправим поглед към 2014 година, когато ще трябва да ам, ам, си направим равносметка какво се е случило в миналото и какво ще се случи в бъдеще в Европа. 1913 беше също важна, имаше напрежения, но економиката а, си вървеше добре. В парка във Виена имаше двама души, които се разхожаха всяка сутрин, доколкото ние знаем. Един от тях е бил Адолф Хитлер, който след това ам, се оказа, че с доша, доста лоша репутация. Другият човек също се разхождаше в парка. Това е бил Йозеф Сталин. Той е, е изкарал също няколко дни в Виена, най-дългия му престой в чужбина. Дали те са се видяли, ние не знаем, но знаем, че тези двама души се разхожаха в, Шърбран. в, в паркът Шърбран. Тези хора а, а, предизвикаха големи катастрофи в е, Европа. Сега ние се опитваме е, да възстановим е, последиците от всичко това. Вчера говорихме за Гданск. в Европа се правят опити да се възстановят е, последиците от това, което се случи през 1914 година. Говорим и за избори, за нов старт за отделните европейски институции. Елмър почерта че ам, ще трябва да направим преглед на дейността на ам, службата за външна дейност. Това трябва да се направи, а, за да имаме а, една обща политика а, по сигурност и отбрана. Това е много важно, много важна задача. То, на това казвам аз един вид хардуер от институции. службата за европейска за, за външна дейност няма да бъде напълно изградена за две или три години. Но всяка една институция е а, безполезна, ако няма един софтуер от политики. Хардуер не, хардуера не може да функционира без софтуера. А, необходимо е а, да се помисли а, какъв да е този софтуер от а, политики на институциите. Да, разполагаме с Европейската глобална стратегия от 2003 година. Това е един много добър документ. Документ, който беше изготвен по време на криза, криза в трансатлантическите отношения, разцепление в Европа също така. Този специален документ е бил написан като европейска антитеза на това, което е било написано в Вашингтон по време на първото управление на, Бо, на ам, Буш. Смятам, че правилно да подчертаем, че десетилетие по-късно повече е останало в нашия документ, което все още е актуално е, за бъдещето, отколкото в е, съответния американски документ. И смятам, че това показва, че ние сме били по-дълновидни в, нашия, в изготвянето на европейския документ за справянето с е, предстоящите кризи. Сега се намираме в нова ситуация. Този документ е напи... бил написан преди Лисабонския договор, преди разширяването. Тогава Европейския съюз е имал 15 държ... държави членки. Това беше преди известен период от време. А, света се променя и то много бързо. Процесът на европейската интеграция започна след войната. когато е имало 2,5 милиарда души. Сега сме около 7 милиарда и в средата на столетието ще има около 9 милиарда души. процента от економическия растеж ще бъде извън Европа ще види, че останалата част от света ще навакса и ще стигне европейците. И ще живеем в един свят, където разделенията са по-малко, ще има една зараждаща се средна класа, ще се зародят и нови сили. 1914 година беше годината на първата фаза на глобализацията. От тогава ние живеем във втората фаза на глобализацията, период доминиран от индустриална и а, военна сила на Съединените щати. Период на а, възраждането на Азия, а, Китай, Япония и други страни. Те ще се върнат към положението си в света, което имаха преди няколко векове. Ще видим и първите а, знаци на а, възраждането на Африка – милиард хора живеят на юг от а, Средиземно море. Живеем в един а, свят, а, в който има много, много сериозни предизвикателства, но също и възможности и шансове. Трябва да се вгледаме в нашите електорати и да видим какво, да, какво трябва да направим, какви са нашите задължения. Това е нашата отговорност, защото ние сме назначени от нашите държави членки. Може би ще има по-малко сблъсък между идеологиите, ще има обаче сблъсък на интересите на отделните сили. Но може би ще има и а, сблъсък на самолично, самоличностите и идентичностите. А, това може би ще бъде по-сериозно застъпено в ислямския свят – но това може да се случи в нашите общества, в нашият ам, собствен двор. Живеем в свят, в който се увеличава хиперколективността, свръхколективността. 85% от населението на света има достъп до широколентови връзки. не много отдавна много малък процент от хората имаха достъп до такива връзки. В Африка, в Азия, в Америка нещата се променят. Ние сме засегнати не само от това, което се случва на географско ниво, в тази страна или в онази страна, не само това, което се случва в областта на економиката, но и в областта на търговията, инвестициите, капитала, иновациите. Всичко това се ам, ам, разпространява по света. Ние сме засегнати от това, което се а, случва в киберпространството. Ние сме наясно а, какво се случва от външното пространство, до киберпространството. Трябва да разполагаме с различни инструменти, за да се справим с предизвикателствата и да се възползваме от възможностите. Има и друго предизвикателство, свързано с климатичните промени. Швеция е председател на съответния съвет. Става въпрос за климатични промени и, за различни теории, за това какво се случ, ще се случи, но в някои части на света вече се виждат последиците. Но става въпрос за сътрудничество или за ам, съревнование. Ние се опитваме да оформим а, цялото това пространство, глобално пространство, възоснова на координация, на сътрудничество, преди да се е стигнало до а, някакви лоши последици. Това са някои предизвикателства, които ни очакват. Този документ от 2003 година беше добър, но света се промени. Европа е по-силна, по-амбициозна, по-силна обширна, отколкото през 2003 година. Господин Сикорски, аз и някои други се опитахме да инициираме един по-широко обхватен дебат за това какво трябва да се направи, за да а, актуализираме нашите стратегически инструменти и а, да предоставим по-голям по обем от информация. Има четири мозъчни тръстове в Испания, Италия, Полша и Швеция. За да могат да се оформят идеите от тези мозъчни тръстово, тръстове е необходимо да се извършат определени действия. Необходимо е участието и на други страни. Има страни от различните вълни от а, север и от юг. Има някои страни, които са една от страните от началото на създаването на, на Европейския съюз, другите са от другите вълни на разширяването. Едната е по-голяма от другата. Това е най интересна комбинация от страни, от а, мозъчни тръстове и да видим какво ще постигнат те. Това е един процес, който е открит когато говорим за такива а, процеси, свързани с документи и така нататък, това е един процес, който е толкова важен, колкото и продукта. Ако успеем да постигнем някакъв продукт, свързан с Европейската глобална а, стратегия, това ще е документ от 10, 15, 20, 25 страници. И а, не очаквам всеки гражданин да прочете този документ, но аз очаквам да А, да се поеме ангажимент от страна на експертите в областта на а, отбраната и сигурността, така че те да участват в процеса на формулирането на тази стратегия. Това е нещо много важно за постигането и насърчаването, а, постигането на консенсус. И в крайна сметка да се а, очертае една политика, която ние всички да следваме. Необходимо е ам, обществото да е информирано за промените, които а, предстоят. Не казвам сега, че през 2013 трябва да говорим а, за надвиснали опасности а, в близкото бъдеще. Повечето хора знаят за какво става въпрос когато говорим и за ам, задълженията, и за предизвикателствата, и за възможностите. И в крайна сметка трябва, а когато е необходимо, да бъдат променяни и политиките, и стратегиите. Радвам се, че можем да проведем този дебат тук може би миналата година ще можем да представим тази европейска глобална стратегия, която ще ни помогне да се справим с предизвикателствата през следващите години. Благодаря ви. Благодаря. Сега министър Сикорски. Имате думата. Благодаря. Много се радвам, че отново съм тук. За мен е удоволствие и чест да имам възможност да говоря пред вас и да представя. Аз е, имах възможност да говоря пред вас през 2011 година и да представя приоритетите на Полша по време на нейното председателство. Тогава ме тревожеше перспективата за Европа на две скорости. А, когато човек трябва да говори след един толкова уважаван колега като Карл Бирт, не е лесно, защото е съгласен с всичко казано от него. Ние работим в тясно сътрудничество и вижданията ни до голяма степен са синхронизирани. Преди няколко дни заедно бяхме в Молдова, след това в Хага. Опитваме се да помогнем на Молдова в политическите процеси и в опитите на страната да постигне статут на асоцииран членка. Вчера бяхме в Гданск, участвахме на заседанието, което бе председателствано от Полша. Това е Вишеградската група, която включва и Балтийските републики. Днес сме в Брюксел след това ще имам възможност евентуално да се срещна и с съпругата си. Така че трябва да помислим как Европа трябва да действа в един свят, в който вече тя не е най-голямата и най-силна демографска сила. Всъщност Европа се справя сравнително добре в кризата, поне от гледна точка на економиката. Малко данни. Европейският дял от световната економика си остава стабилен. Той представлява 20%, а в Съединените щати са на 12%, Япония е на 5%. 5%. Така че може да се каже, че при нас пада е сравнителен, относителен но това са просто данни. Аз обаче смятам, че след като не управляваме кризата така както трябва, ние намаляваме своите възможности да имаме авторитет в света, както и губим от корелацията на силите. Това е един хубав термин, от, останал от съветско време, който се използва във външната политика. Когато се каже, че ние имаме повече влияние, ако, рабо, ако действаме заедно и сме обединени, се споменава непрекъснато. Нека да спомена британския министр-председател Мак Милан, който каза, цитирам, Европа е в е, ситуацията на гръцките държави, е, градове държави. Те, се, е, те водеха битки помежду си и накрая станаха жертва първо на Александър Велики, след това на е, Римската империя. Обединена Европа би могла, ако не се не се водят спорове за това колко големи да са камионите, а се водят дискусии за е единна външна политика и единна политика в а, сферата на отбраната да бъде една могъща световна сила. Предизвикателствата са огромни, макар във времето на Макмилан нещата да са били по-различни. И нека да бъдем откровени. Ние говорим за съвместна стратегия, за съвместна външна политика, но има изкушение за някои отделни държави членки да действат самостоятелно. И да имат свои взаимоотношения с някои от стратегическите партньори на Европа. Мисля, че всички ние трябва да помислим как настоящите тенденции се съотнасят към бъдещето. Ако тези тенденции се запазят, дори най-големите държави членки ще трябва да ги вземат предвид. В рамките на едно поколение процента на Германия от световният економически продукт ще падне от 4 на 2%. Великобритания, Франция и Германия общо имат 6%, ще имат 6%, което ще бъде половината от това, с което разполагат в момента. До 2050 година се счита, че нито една национална економика ще е, от европейските ще бъде сред десете най-силни. Така че Европа със своите 500 милиона граждани и общо 5% е, от 25% е, от световният економически продукт има много сериозна перспектива. Карл Билт каза какво искаме да постигнем. И аз мятам, че този е, хардвер все още не е впрегнат в тези е, намерения. Нашият е, върховен представител в сферата на външната политика. Като заместник председател на Европейската комисия, в бъдеще трябва да ръководи един кластър от една група от комисари, така, щото той или тя да има възможност да използва предимствата, с които разполагаме. И тук не става дума само за дипломация, а дипломация подкрепена с ресурси. Ресурси, които имат възможност да налагат нашите цели в сферата на развитието. Ние сме най-могъщия двигател на развитие в света. И друга група, която да подкрепя дипломацията е, при евентуална възможност за използване на сила. Започнахме успешно. Миналата година Кати Анштън нареди европейските въоръжени сили да използват дори и смъртоносни оръжия срещу нашите врагове, пиратите по бреговете на Сомалия. Направихме го и го направихме с успех. Случаите на пиратски нападения намаляха с 70%. Огромен успех за Европа, за който повечето европейци изобщо не са и чували. И именно тук, според мен, акцента трябва да бъде поставен малко по-различно, по по-различен начин от казаното от Карл, защото за да бъдем уважавани в Китай, в Бразилия, в Индия, в Вашингтон, в световното разпределение на силите, ние трябва да покажем какво можем в района на нашите съседи. Именно там ние имаме най-голямо влияние. Нашите активи, и желанието на нашите съседи да бъдат свързани с нас имат а, много големи политически последствия. И според мен, ако се провалим в а, съседните нам райони, ще се провалим навсякъде. И именно за това, според мен, е годината, която ще реши нашата съдба. Не е 100 годишнината от, 1904, е, от събитията от 1914 година, а настоящата година. Защото това е годината, в която геополитическата ориентация към нашите източни съседи е, ще се окаже решаваща. Е, в миналото на юг имаме а, е, съседи на Европа, на изток имаме европейски съседи. Държави, някои от, коите, от които искат по-тесни връзки с Европейския съюз. И тази година ще има среща на върха в Вилнюс за източното партньорство на Европейския съюз. И това източно партньорство може да се окаже новото начало а, и да се превърне в огромен успех на тази политика. Представям си, че на тази среща на върха през ноември Украина може да подпише споразумение за асоцииране и не по-малко от три от нашите източни съседки да приключат а, преговорите или да започнат нов вид преговори, нов тип преговори за асоцииране. Създаване на, примерно, зони за свободна търговия, ангажименти за прилагане на около 60% от достиженията на европейското право. И за мен е, това би бил успеха на срещата в Вилнюс. Вие обаче знаете не по-зле от мене, че точно толкова вероятно е тези държави да се ориентират към интеграционен процес, който не е свързан с нас, а е свързан с други амбициозни проекти за интеграция. Така че, според мене, е, ние трябва да решим какво искаме, защото ако покажем, че Европа все още е привлекателна, за други държави, че тя все още е онова, към което те се стремят, а ние ще успеем да си върнем част от загубеното. Карл е бивш министър-председател, аз съм бивш министър на отбраната. Следователно, онова, което научих от времето, което прекарах на този пост, е, че стратегиите и прегледите на ситуацията, които правим и които имат практически последствия, не са а, концептуални. В отбраната най-важно е да се прави преглед на а, средствата, на финансирането. Така че в нашата стратегия не е достатъчно само да постигнем консенсус по политиките, но и по финансирането. Защото много често има разминаване между това, което говорим и онова, което или пишем и онова, за което даваме пари. Така че се надявам стратегията да постигне консенсус и по хардуера, по инструментариума, но и по напасването на амбициите и приоритетите. Т.е. тук включвам и приоритетите за финансиране. Ако кажем, че Северна Африка е приоритет за нас, за да стабилизираме своите съседи, и това е така, защото там има криза, съответно трябва казаното да има и измерение по отношение на финансирането за този регион. И това са тежките реалности, пред които ние сме изправени. Защото има държави и членки, които считат, че имат исторически е, отговорности в други региони. Но нека да си го кажем откровено. Ако не можем да обединим тези два аспекта на политиката, с която се обвързваме, няма да постигне много. Надявам се, че следващата комисия ще направи именно това. И така ще получим удовлетворение от е, ефективно реализираната си стратегия. Благодаря ви. Like Благодаря. Сега давам думата на господин Мизерони. Може би вие също ще имате няколко бележки, някои бележки по тези въпроси. Speaker, you, не мога да се меря с преждеговорившите, но искам да благодаря господин председател за това, че ме поканихте да говоря пред вас. Моята задача е по-скромна, защото Моята тема е за това как Европейския съюз се справя с стратегията за външната си политика. Нека да почнем с някои по-общи констатации. Ако погледнем последните 20-30 години от историята на Европейския съюз, най-успешните стратегии на Европейския съюз а, са реализирани но рядко се представят като такива, рядко се представят като конкретни стратегии. Разширението всъщност е резултат на един кратък член от договора от Рим. Шенген беше един конкретен пример за разширяване и обхващане на повече държави, включително и в географски план. И всички тези истории на успеха имат много а, силно въздействие върху нашата външна а, политика. Европа е привлекателна заради това, което е и заради това, което тя представлява. Има конкретни инструменти за прилагане на външната политика чрез други а, методи, да префразирам казаното от Карл Билд. И непрекъснато се чуват гласове за стратегия, за визия. Те непрекъснато а, се чуват ясно в сферата на външната политика. И откровено казано, в това отношение Европейския съюз а, има а, променлив успех. Водят се преговори Водиха се преговори през 1997 година за Амстердамския договор, който целеше да бъде а, разработена обща стратегия. Да има общ географски център и а, да се вземат решения за съвместни акции и съвместни позиции в Съюза. И а, след сключването на Амстердамския договор през пролета на 1997 година Русия Украина и Средиземноморския регион веднага реагираха. Те веднага реагираха след сключването на този договор и на възприемането на съвместната стратегия. След няколко години обаче Хавиер Солана, който беше върховният представител на Европейския съюз, критикува начина по който беше разработена и представена стратегията. Той каза, до известна степен стратегията не донесе добавена стойност, защото вече в това отношение имаше съвместна а, политика, имаше а, споразумение с Русия и Украина, имаше пакт за стабилност и имаше м, споразумение за стабилиза... стабилизиране и асоцииране на балканските държави. И това са като цяло декларативни текстове и те влияят върху разработването на стратегии, на приоритети в рамките на Европейския съюз, бяха обсъдени и договаряни чрез процедури, които обикновено ние наричаме подхода на коледната лха. Просто непрекъснато се добавят нови и нови приоритети а, към идеите, които вече са представени от тези, които съдат на маста за преговорите. Така се стига до общи стратегически интереси, но няма конкретни а, дилеми в политиката, с която, а, се, а, която се прилага и не се споменава търканията между отделните страни. В резултат на всичко това идеята беше да се е, процедира по по-различен начин. И така стратегията от 2003 година се оказа много успешна. Тя обаче навлезе в непознати е, територии, защото до тогава не бяха правени оценки в това отношение. Тя не беше разработена чрез процедурата на комитологията и не беше а, м, обект на преговори в, а, тристранни, а, в тристранен формат. Така че а, Имаше различия, понякога негласни, понякога съвсем ясно изразени. Вече беше спом... бяха споменати и различията в подхода към Съединените щати, но постигнато беше едно нещо – бяха, а, имаше конкретни а, възможности, но не бяха създадени планове за действие, не бяха разработени конкретни начини за превръщането на тази стратегия в конкретни действия. И когато през 2007-2008 година бяха направени първите прегледи на тази стратегия, в тази оценка намериха място и някои от проблемите. Те съществуваха и по-рано, но отново бяха, те изплуваха на повърхността. Така че много добре бяха актуализирани заплахите, пред които е изправен Европейския съюз, но тези приоритети, които трябваше да бъдат постигнати, не бяха ясно формулирани не бяха включени различните позиции на преговарящите. До известен, в известен смисъл това се отрази и на това, което в момента наричаме стратегическо партньорство. Това е партньорството с 10 държави партньори на Европейския съюз. Все още се опитваме да определим конкретните приоритети. А иначе е, в Лисабонския договор е единственото място, където се говори за такива стратегически приоритети е член 26, където се говори за, цитирам, стратегическите интереси на Европейския съюз. Има ли заключения, които трябва да се направят от всичко това? Разбира се, никак не е лесно да се правят окончателни заключения. Мисля обаче, че ще бъде справедливо да кажем, че поне до тук тази, тези гъвкави, по-гъвкави стратегии и са по- успешни. Второ, разработването на стратегии е много сложно упражнение. Има различни позиции от една страна може да се определи статуквото, да се е, каже какви са групите, които съществуват в, при, това, при това статукво, но През 2002 година а, стратегията на Буш доведе до една радикална промяна, имаше нови предизвикателства и ние трябваше да а, отговорим на тях. Съединените щати бяха изправени пред нови предизвикателства, но за Европейския съюз беше по-лесно да се възприемат а, тези по-различни стратегии, защото в Европейския съюз все пак имаше някакъв консенсус. Въпреки всичко това обаче е важно да се мисли стратегически. Защото до сега обикновенно това става на база на проследяването на тенденциите и разработването на някаква стратегия. Ние живеем в среда, която се променя много бързо. Дори в нашите съседни държави промените са бързи. Дори от 2003 година на насам светът стана малко по-нестабилен, по-труден за разбиране и районът а, се а, влияе и от нашите съседи, и от съседите на съседите. Примерно Афганистан а, влияе върху нашите съседи. Цялата тази нестабилност трябва да бъде взета предвид. Европейският съюз като цяло е изправен пред намаляващи ресурси и финансовите ресурси. А, виждаме кризата в економиката, в еврозомата, бюджетните съкръщения, които се прилагат в целия Европейски съюз. Намаляват обаче и политическите ресурси. По-разделени сме днес и виждаме, че това влияе на възможностите на Европейския съюз да действа. Европейският съюз също така е изправен пред по-големи външни предизвикателства. Както казах, района е по-нестабилен, света е глобализиран и има промяна на равновесието на силите в света. Всичко това означава, че трябва да направим оценка на приоритетите си и да се нагодим към тази нова обстановка. Т.е. трябва непрекъснато да обсъждаме кои са нашите общи стратегически интереси и как най-добре можем да ги постигнем. И за това съм напълно съгласен с казаното от Карл Билд, а именно, че процесът в известен смисъл е по-важен от крайния продукт. И трябва да се опитаме да направим всичко, за да постигнем това, което процеса може да постигне. Именно тук е и мястото на мозъчните тръстове. Благодаря, господин председател. Има много желащи да взема думата. Първо, господин Клич а, не съм а, сигурен той дали вече е член на Комисията на Европейския парламент по външни работи и сигурност. Аз нямам никакви съмнения, че настоящия контекст по сигурността изисква а, повишаване на капацитета на Европейския съюз в областта на стратегиите и в политиката. А сигурността играе ключова роля – в този процес тъй като стратегията на Европейския съюз за сигурността бе приета, от този момент нататък ние сме свидетели на много промени в световната среда на сигурност. И вие споменахте три основни фактора, свързани с това, което казаха и Карл Билт и господин Шикорски. Първо, има нови световни сили Китай, Индия и Русия и тези действащи лица ясно възнамеряват да играят много по-важна роля в международните взаимоотношения. На второ място, тази динамична ситуация в южния регион спрямо е, Европейския съюз, Северна Африка и Близкия изток, е наречената арабска пролет, която води до демократизация и стабилизиране на региона, но изглежда за съжаление, че е, по-лошия сценарий се сбъдна, а именно появата и затвърждаването на радикалния ислямизъм е, и е, враждебните действия. Също така и в източната част на Европа, нашите източни съседи не са толкова силни, колкото смятахме и се показва, че пътя на този регион към демокрация и стабилност, макар че има голям прогрес, още не е сигурен. И най-накрая имаме политиката на Съединените щати в областта на сигурността, чийто акцент се премести в Тихия океан, така че далеч от Европа. За това на нас ни трябва повишаване на общата политика в областта на отбраната и сигурността, но също така и преглед, ако не изработване на нова стратегия на Европейския съюз за сигурност от 2003 година. А ще спомена 4-5 фактора, които трябва да бъдат взети предвид. Първият фактор е, че Европа трябва да не е консуматор, потребител на сигурността, а по-скоро съдоставчик на такава сигурност. Трябва да се помисли как да се използват всички тези инструменти и средства, които имаме на свое разположение които са въведени в Лисабонския договор. На второ място, по-нататъчна подкрепа за стабилизирането демократичните реформи в Западните Балкани, които да доведат до тяхното интегриране в евроатлантическите структури т.е. още по-голям подход ориентиран към интеграцията, а не толкова към сигурността. И на трето място е, достатъчно обхватен набор от инструменти, е, помощ за развитие, реформи, е, настояване на човешките права, доброто управление и върховенството на закона. И накрая, нашето задължение е да разширим партньорствата си в сигурността с държавите от източна Европа и с южните кавказски райони ние много внимателно наблюдаваме развитията в Грузия, Армения и Азербайджан. Благодаря ви. Анка. Благодаря ви, господин председател. Искам да започна с благодарности към нашите гости-оратори за прекрасните им уводни думи, както и за работата, която вършат с оглед приемане на тази европейска глобална стратегия. Смятам, че е важно за нас да направим един цялостен анализ на реалността, както беше подчертано от министър Сикорски. Няма съмнение, че ние в момента преживяваме най-дълбоката криза на Европейския съюз, откакто той е бил основан. Но смятам, че прогнозите на песимистите все още не са се изпълнили, а именно поради факта, че еврото все още съществува и също така живеем в ера на мир, стабилност – и това е най-дългия период на мир и стабилност в нашата история, както спомена и министър Сикорски. В Европа живеят 500 милиона, 300 милиона и използват една и съща валута. Първи в света вносител, втори в света износител и най-големия доставчик на чуждестранна помощ. Мисля, че всички анализатори твърдат, че това, което се случва, е смяна на фокуса на силата от запад на изток и че Съединените щати губи своята мощ за сметка, може би, на Европа. Ако погледнем БВП в сравнение между Европа и Съединените щати, всеки знае какви са резултатите. Искам да довърша нещо, което каза господин Билта, именно работата на мозъчните тръстове а, има един институт а, ЕКАНО, който разглежда различните световни фактори. Съединените щати са отроили своята световна, а, своето световно влияние в сравнение с Франция, Германия, Великобритания и Китай, както и Япония и Русия, между другото когато говорим за малки и средни по големина държави в Европейския съюз и когато погледнем а, а, влиянието на Бразилия, Русия, Индия и Китай, Австрия, например, има по-голяма индустрия от а, Русия. Словения пък има три пъти по-големи резултати по конкуренция спрямо Индия. Люксембург предоставя повече помощ за бежанци, отколкото Китай. Така че, ако тези данни се екстраполират и се прехвърлят върху по-големите държави, ще видите, че Европейския съюз не е загубил своята важност и значение. Въпреки това, ние имаме проблеми в това, което вършим не можем да кажем, че сме безпроблемни, но трябва ние да затвърдим позицията си международно, така и във вътрешен план. Вчера имахме среща на подкомисията в парламента по сигурност и отбрана, председателство от господин Данжан. Видя се, че наистина бюджета не може да се сравнява нашия с този, който щатите отделят за отбрана но ние имаме 1,8 милиона войници повече от Съединените щати, които са дислоцирани по света. И смятам, че ние всъщност трябва да вадим заключения от това, което се случва в Либия. Имам един въпрос, който искам да задам към двамата министри. Вие сте участвали във външни дела, в съвети по външните работи на Европейския съюз и тъй като в момента се прави оценка на службата за външна дейност, господин Готиери изготвя в момента един доклад по този въпрос. Какви според вас трябва да са корекциите, промените, които трябва да внесем, за да може Европейския съюз да не се превърне в втори играч, който само подписва чековете на останалата част от света? и да не се превърне в второстепенен играч, а не сред първите редици, които вземат важните решения. Наистина трябва да погледнем а, политиката си за съседство на изток и на юг, да видим какво липсва в нея когато а, дебатирахме финансовите перспективи, имахме един дебат по въпроса, че една част от бюджета, която се увеличава, е за сигурност. С 3% увеличен бюджет за сигурност. Но това, което на нас ни липсва в международен план, да говорим с единен глас е това, което ни липсва. А, в Обединените нации се вижда, че ние се а, разграничаваме един от друг. В ЮНЕСКО имаме а, разнобой, имаме разнобой в становището си по различни конфликти в света. Тоест въпросът е как да станем по-ефективни, използвайки механизмите, които са предвидени в Лисабонския договор, за да можем в действителност да станем важни в световен мащаб. Министър Билт и министър Сикорски са много влиятелни и действени в международен план. Те са се произнасяли в съвета, те са достатъчно инициативни, достатъчно активни, според мен имат и достатъчния опит, за да се произнесат по тези въпроси. Господин Гейтс има думата. Много ви благодаря. Искам да благодаря на ораторите за много интересните им уводни думи. Искам да взема повод от думите на господин Сикорски по въпросите къде се намира Европа. Той цитира някои световни търговски статистически данни, аз обаче искам да видя какви са разходите за отбрана в НАТО. В последните години виждаме един значим факт. Съединените щати а, имаше около 50% дял от а, разходите в а, НАТО. Т.е. той даваше 50% от парите, сега дава Съединените щати 75% от парите за НАТО. Така че ние трябва сериозно да си помислим. А, ние просто а, така ще си играем с меката сила, т.е. ще си разработваме софтуера, както ви го нарекохте, или ще оставим Съединените щати да бъдат стълб в Тихоокеанска Азия. Така че, когато има вътрешни проблеми, дали ще се намали вътрешния разход за отбрана, защото просто изпитваме трудности ако в, в Европа кажем, окей, това ще направим, така сме си добре, или напротив, ще кажем, че на нас ни трябва не само мека сила, а ни трябва и малко твърда сила, а, когато се налага да направим нещо, което е необходимо, да кажем в Либия, където имаме вътрешни политически а, разколи, или ще трябва да гарантираме продължаващата стабилност и да се надяваме политически споразумения в Босна и в Херцеговина, които ще дадат възможност на Европейския съюз да се разшири към всичките, към целите Западни Балкани. И най-накрая имаме и въпроси с несигурността по границата в източното партньорство. В източното партньорство има някои държави, които имат помежду си самите те много трудни взаимоотношения. Ние като европейци в един момент може да се наложи да предоставим някакви сили за стабилност или сили, които да осъществяват наблюдение и надзор в тези трудни региони. Способни ли сме да го направим? Способни ли сме да дадем средствата или да поставим нашите войници в позиция, в която могат да загинат, за да получим ние тази стабилност? Разбира се, тук стана въпроси за промените в Северна Африка и тъй наречената арабска пролет или арабска зима или там каквото щете е я наречете. Мисля, че понякога сме свръх оптимисти отне десетилетия, даже столетия, Европа да стигне до положението, в което е в момента. Как може да очакваме в такъв случай, че държави, които никога не са познавали демокрация в историята си, ще могат за такъв кратък период от време да преминат през една фантастична трансформация, например, както се случи в последните 20 години в източна и южна Европа. Югосточна Европа. Как може да очакваме от Египет, от други държави в Северна Африка да се трансформират за един период, както Полша, например, която имаше съвсем ясна цел, съвсем ясна ориентация към Запада. В Северна Африка има много други различни проблеми, така че имаме един труден период, който ни очаква. Ние трябва да преценим какво конкретно можем и искаме да направим, което ме връща обратно към конкретния въпрос въпрос за сътрудничеството между Европейския съюз и НАТО. Имаме трудности заради Турция, Кипър и други проблеми. Ние трябва и тях да разрешим, ако ще имаме ефективна сигурност и отбрана. Thank you. Благодаря, министър Билд. Има сериозни сведения за провала на Европейския съюз да защитава някакви права. Ние в такъв случай можем ли да твърдим, че ще сме глобален гарант за сигурност? Ако не можем да си поставим въпроса за легитимността на съвета за сигурност. Постоянно място за Европейския съюз в съвета за сигурност трябва да стане постоянна точка в нашия дневен ред. Защо Швеция се противопоставя а, на препратка към а, ICC по отношение на престъпленията в Сирия? Господин Сикорски, ма вие споменахте някакви клист, кластъри, ама те вече съществуват в Лисабонския договор са защото върховният представител е заместник-председател на комисията и тя вече си има задължението различните сфери на комисията, енергетика, търговия и така нататък да работят в полза и на външната политика. В Северна Африка ние сме изправени пред повече от интереси. Нашата сигурност е застрашена. Следователно, не е ли ужасяващо, че нашите министри не могат да се споразумеят дори по въпроса за общо финансиране за мисията в Сахел и в Мали, което ще помогне на а, държави, които не могат да платят, всъщност да бъдат използвани в подобна мисия. Не е ли шокиращо, че бюджета, който се споразумя съвета, няма никаква амбиция а, да постига каквото и да било, а, там някакви външни действия, не подаваме ли грешните сигнали? Не към, само към европейските граждани, ми към останалата част от света. Господин Мисероли, не става ли въпрос е, е, за нещо повече от дефиниране и приемане на интересите? А, имаме много стратегии, много стратегически интереси, но не изисква ли това политическо лидерство? Не изисква ли една комисия, която работи в интерес на Европа, а не само да се запълнят местата в нея с някакви хора от някакви правителства и след това се връщат обратно там, откъде са дошли? Не трябва ли първо да си подредим собствения дом, преди да се пробваме да променяме останалата част от света? Now the floor has uh, Mr. А господин Себич. Uh, Благодаря много, господин председател. Е, Хареса ми метафората, използвана от Сикорски за хардуера и софтуера, но когато ще мислим за ефективността на софтуера, трябва да мислим и за развитието на хардуера. Какво ще се случи с нашия хардуер междувременно? Нека да цитирам от новата книга на Голдман как, а, Края на цивилизацията. Към края на века при, при допускането на постоянно плодородие и ръждаемост, след 50-59 години Западна Европа ще спадне с две пети, а Източна Европа и Източна Азия с две трети. Работното население на Съединените щати ще нарасне с около една четвърт, а пък най- индустриализираните държави в Европа ще имат голям спад на населението с около 40 до 60% в течение на сегашния век. Това е а, скритата история на нашето време. Има колапс на населението в почти целия индустриализиран свят, което ще наруши световната економика и ще застраши политическата стабилност. Източна Европа и конкретно Русия вече са изправени пред смъртоносна демографска спирала. Дами и господа, когато говорим за стратегия за бъдещето, наистина това е нещо, което трябва да вземем предвид демографията. Защото в противен случай ние сме се запътили към едно голямо разочарование. Нещата няма да се проработят заради софтуера, защото няма да има хардуер. И още една забележка. според мен няма смисъл да мислим за Европа като свръхсила с а, а, разходи за отбрана по-малко от 1% от БВП в повечето държави. Ето защо ние създадохме термина мека сила, soft power, за да прикрием факта, че Европа е военно слаба. Няма такова нещо като мека сила. И освен ако Европа не а, си създаде истинска способност да показва сила извън границите си, тя не може да бъде сила. Може би економическа сила може да бъде, но не и военна. Благодаря ви. Merci, Monsieur le Président. Euh, sans Je partage naturellement le, les ambitions. Благодаря, господин председател. Разбира се, аз споделям амбициите, коя, които бяха споделени, но може би трябва да ограничим обхвата на а, дискусията. Оставам с впечатлението, че много неща вече са включени в договорите и най-вече в Лисабонския договор. Много неща са постигнати в съвета, цели свързани с отбраната и така нататък. Имаме инструменти, имаме амбиции, имаме механизми, имаме институции. Всичко това го имаме. Това, което липсва обаче е политическа воля, която е да е последователна, съгласувана Съжалявам, ако тря... че трябва да навляза в подробности, но на, всечки, на всеки 6 месеца има неофициална среща на министрите по отбрана. Едната държава казва, че води вода в Мали, друга държава казва, че това е въпрос, който а, засяга всички останали. И, да, всички министри присъстват, те са компетентни хора, но когато се говори за политическа воля, то трябва това да се обсъжда на съответното а, ниво. като имам предвид нашите е, граждани, е, се благодаря, че те не стават свидетели на всичко това. Там, където нещата не само се обсъждат, ами и се взимат решения, свързани с е, бъдещето на общата политика на сигурност и отбрана. Да се надяваме а, че нещата ще се променят. Няма да се налага на всеки 6 месеца да се преоткрива тази политика. Ние, съществува, а, ние разполагаме съответните инструменти, просто те трябва да започнат да функционират. Държавите членки и съответните министри също носят а, отговорност. Uh, Господин Сикорски, съгласен съм с мнението изказано от сенатора. Господин Салафранка ме зарадва с неговата статистика. Е, няколко от другите споменаха възможността, свързана с способностите. Една трета са нашите разходи от това, което изразходват Съединените щати за отбрана. И смятам, че ще е добре, ако имаме една трета от способностите на Съединените щати за тези пари. Някой спомена, че имаме 1,8 милиона войници в Европа, но 5 до, кол, 5 до 6% от тях могат да бъдат 50. развърнати. Има 50 политики, 50 въздушни сили, 50 пехотни сили. И в Европа обаче ние така разходваме средствата, колкото е възможно за нас. Говори се за почването на нови програми, свързани за способности, които, а, за които не, са нуж, не е нужен а, човешки а, капацитет. може да действаме по-целенасочено, да individually, let alone collectively. But it requires political will. And, uh... Трябва да разпределяме средствата по-разумно, да работим съвместно, когато се стигне до вземането на решения ам, обаче ам, преобладават националните интереси. Сега относно ам, представянето в а, международните органи. Виждаме какъв е проблема. Той беше <clears throat> описан. Полша подкрепя немската позиция от няколко години, а именно, че трябва да има постоянно представителство на Европейския съюз в съвета на, за сигурност на ООН. Но а, Елмър има друго виждане. Това показва какъв е проблема. Има няколко части от, от системата на ОНЕ и от системата в международен мащаб – където има проблем от това представителството да е съвместно. Попитайте се, дали сме по-силни или по-малко силни. Когато сме представени в СТО е, и то само от Европейската комисия. Но аз мятам, че все, а, ако сме че ще сме по-силни, когато сме представени, представлявани от комисията, а не представлявани от всяка държава членка и от комисията. Можем да си спестим милиарди, ако се отеглим от системата на ОНЕ и по този начин обаче ще постигнем по-голямо влияние. И това ще покаже дали ние наистина искаме да действаме с общи усилия или само си говорим за това. Това е едно изпитание – и ако ние ако не го преминем, ако не издържим този тест, само си говорим а, нещата на теория. Съгласен съм с господин Гейбс. че работата на Балканите не е свършена. Може би трябва да се намесим в Северна Африка, в, ам, в Азия, в Кавказ. Може би трябва да повтаряме в областта на отбраната това, ко... това, което сме направили и то с лоши последици в областта на паричната политика. 60 пъти е бил нарушен пакта за стабилност и растеж и ние не бяхме подготвени от институционална гледна точка да реагираме адекватно. Резултатът беше, че се стигна до една огромна криза. В областта на обраната, на отбраната, кризата може да ни удари толкова внезапно, колкото и финансовата криза и да е още по-сериозна. И ние също да не сме подготвени. Защото ние ам, прехвърляме проблем, проблемите на нашите последователи, тези, които ще ни наследят. Все още не сме си извадили полуките от а, нашия опит от това, което се случи на Балканите през 90-те години. А, споделям споделям вашето недоволство от това, че Понякога международните организации не действат компетентно. Общото ни членство не може да ни а, помогне един на друг. Не говоря само за Афганистан, но преди няколко години имаше пет, пет екипа, временни екипа, които работеха за възстановяването на части от Афганистан. Ние използвахме нашите ресурси за развитие и ние можехме да а, променим хода на конфликта. Конфликт по време на който много хора загубиха живота си трябваше хората да бъдат защитени от силите на НАТО, но това разбира се не беше възможно заради Кипър. В Кипър предстоят избори и да се надяваме, че новото ръководство ще помогне на Кипър да намери разрешение на въпроса, защото състоянието в момента такова каквото е, е неприемливо. Госпожа Гомеш каза, че не можем да се обединим около едно общо финансиране на мисията в Мали. Не знам точно какви са данните, но смятам, че ние се, се обединим около 50 милиона за африканските сили и още 50 милиона за помощта за развитие. Може би имате предвид и а, операцията на Европейския съюз. Трябва да имаме повече общо финансиране, а не по-малко. Не трябва да повтаряме а, грешките. НАТО е основан по време, когато не е имало война и разходите са, а, са нямали такова значение, но а, сега, когато а, има състояние на война, разходите са от значение. Така трябва да бъдат разпределени разходите, че тези, които участват в мисиите, да не остават без средства, а тези, които не участват в мисии, да пестят средства. Разбира се, за такова нещо трябва да имам политическа воля. Да, госпожа Сервия е абсолютно права за това, че населението ще намалее драстично. Наша демография е нашата съдба. Това, което ни безпокои е, че има много малко инструменти, с които може да се противодейства на тази тенденция. Проблема е свързан и това, че с много голяма част от поколението а, е надминало своята а, радоспособна възраст. А, е, има много аргументи, които могат да ни накарат да се придържаме един към друг. Да, разполагаме с инструментите е, в е, договорите, чрез които можем да направим повече, но Основно, основният въпрос свързан с това дали големите държави членки искат и предвиждат да използват инструментите, заложени в договорите. Благодаря ви. Госпожа, госпожо Гомеш, когато политическите, <laughs> политическите сили се намесват, ние трябва да си мълчим, защото това не е а, в, а, в рамките на нашия мандат. Вие сте тези, които сте избрани от гражданите. Ако погледнем през, а, за това, което се случи през последните 4 години, виждаме, че има повече воля за решение, за това, че трябва да, а, да се направи нещо. Но това не е нещо, а, което се е чувало често в Европейския съюз. Европейския съвет очакваше да действа по определени стратегически действия. И ако разгледате дневния ред през последните 15-20 срещи на срещата на срещата на върха по външни работи и отбрана, тези теми почти не присъстваха. Ще има среща на края на годината, която ще бъде посветена на тази тема, но може би едно от Едно Едно от негативните последствия, заложени в Лисабонския договор, е, че е, Министерския съвет не винаги е канен на срещите. Няма да подчертавам само елементите, свързани с е, отбраната тук, защото на първо място, да, ние трябва да решим какво можем да направим в качеството на Европейския съюз в тази област. И освен това, какво можем да направим с нашите партньори, с НАТО, с Америка и с Африканския съюз, в случая с Мали. Но не трябва да изолираме ам, военните въпроси, въпросите свързани с отбраната. Ние имаме нужда от всеобхватен а, подход. Имаме, нужда, имаме и други инструменти, които можем да използваме, за да достигнем добавена стойност. Говорим за институции, за политическа воля, но най-вече трябва да сме подготвени. А, трябва да се а, включи политическата воля, да, когато е необходимо. Трябва да сме готови по отношение на военните способности, по отношение и на а, софтуера, както беше споменато. Благодаря. Господин Поленс има думата. Mrs. Mr. Bill's answer is not there. Elmar forgot me. as, you, as usual. no, uh, uh, and I try not to be too, too, too lengthy because I agree. Няма да съм много многословен, защото някои нещата вече бяха казани. По отношение на отбранителните способности, всички сме на едно мнение, но трябва да кажем, че това, което се случва в Европа е голяма промяна по отношение на силите. Някои страни е, са имали големи структури, териториални структури за отбрана. Обединено, Обединеното кралство през 50-те или отдавна имаше такива структури. Французите преди 15 години имаха, прекъснаха задължителната военна служба в Швеция положението е същото. Те също премахнаха задължителната военна служба. Така че броя на военните части намалява, но Европа има по- големи способности, свързани с военни експедиции. Дали те са достатъчни, не е ясно, но това е една голяма промяна, която се случва в момента. За американците е, този въпрос е, въобще не стои на дневен ред. На американския континент не е имало войни за тях е имало само а, военни експедиции. По отношение на способности, от които имаме а, нужда, имаме нужда от а, допълнителни сили. Либия беше спомената. В дипломацията има повече пропуски, което ме притеснява не толкова в, в, в отбраната. Има сили, които се обединяват, за да свалят режими. Можем да го направим. С а, помощта на американците можем да го направим. Възможно е. Но това, което е трудно, не да се свалят режимите, а да се създадат режими. Погледнете Либия днес. Всеки трябваше да бъде евакуиран от Бенгази. Няма вече никой в Бенгази. Границите е, изчезват Виждаме какво се случва. Виждаме какво се случва в Мали, Нигер и къде ли не. Е, ние можем да изпратим някои екипи за наблюдение и, и, и контрол но как да изградим една ам, либийска държава, която да е демократична и свободна. Да, вече видяхме, че можем да рушим, но можем ли да изграждаме? Дали сме постигнали успех всички тези години в Афганистан? Не можахме да обединим и Кипър за всичките тези години. А, тук става въпрос за пропуски в дипломацията. Преди няколко дни ние а, отидохме до а, Приднестровието. Знаете ли къде е? Това е един енклав на бившия Съветски съюз, където на границата виждате знака с сърб и чук и влизате в един друг свят. Според мен трябва да се мобилизират повече ресурси, да се търсят повече решения на проблемите. Ние често сме ходили до Балканите и до други части на Европа, но трябва да сме наясно към какво сме се отправили. 70 хиляди вече са загубили живота си в Сирия. Това е десетилетия на унищожението от Басра до Бахрейн. Има а, джихадисти, които ще стигнат а, някой ден и до границата, границите с Европа. Дали искаме да допуснем това? Ние говорим за санкции, за отделни органи, но трябва трябва да се обедини съвета за сигурност на ООН. Те трябва да се обединят, трябва да спрат ам, конфликтите. Аз казвам да. Справедливостта трябва да възтържествува. 18 години след войната в Босна ние се борим за справедливост, искаме да прекъснем конфликта там, но а, в, в много случаи а, ние сме на път да се провалим. Има много големи предизвикателства пред нас по отношение на сигурността. Имаме ли инструменти свързани с стабилността, с изграждането на, на държавите, с, с това а, да възстари върховенството на закона? Има много дълбоки конфликти, унищожават се общества. Когато говоря за това унищожаването на обществата, не говоря за сградите, а това са а, артериите на обществото, където се Става въпрос за това, че се противопоставя вяра на вяра, нация на нация. Това, което трябва да направим е, е да помислим върху всички тези въпроси. Не има хиляди дипломати разпространени е, по света. Те трябва да се по-добре, ще постигнат е, повече че ако се изчислят човекочасовете на дипломатите, които са по време на които са присъствали на, на приеми, това са човекочасовете, които може да се използват за изграждането на Либия. Казваме, че има припокриване на ресурсите в държавите членки и това е така до голяма степен. А от друга страна говорим, че няма достатъчно ресурси по отношение на това, което трябва да се направи. Затова е важно да се координират дипломатическите подходи, защото всеки един от нас е прекалено малък, за да може да се справи с тези проблеми. Има и други инструменти, свързани с демокрацията, изграждане на демокрацията и така нататък. Това са нови инструменти, които започват да се използват. Има Европейски институт за мир, и това е един допълнителен инструмент. Има и други инструменти за разрешаване на конфликти, за провеждане на дипломация и така нататък. Не казвам, че съм а, против а, всяко едно от тези действия, които трябва да бъдат предприети. Но а, аз съм притеснен от липсата, от липсите в а, а, дипломацията. А, и въобще съм притеснен от а, потенциалните възможности за размирици в а, съседните на наш територии. Нека да спомена Кипър или пък Афганистан, или пък ще видим в Либия, в Сирия, в Мали а, какво ще се случи. И да не забравяме, че основното предизвикателство може и да е някъде другаде. Е, може е, истинската заплаха да се крие някъде в е, киберпространството. Кой знае? Благодаря ви. Благодаря, господин Полец. Благодаря. Аз съм благодаря на двамата министри, че те доста обстойно разясниха въпросите, свързани с тази дискусия да се придържаме към това, нека да се придържаме към това, в което сме убедени, че Европейския съюз е обединен от единия пазар, който е източник на нашето благоденствие, но от друга страна трябва да сме наясно с това, което се случва в глобалния свят. 1,3 милиарда китайци, 1,2 милиарда индийци. Ето защо е необходимо в качеството си на Европейски е, съюз да действаме навън по друг начин. И да защитаваме както наши национални, така и нашите общи интереси. Имаме нужда от обща визия. Е, има една много гъста е, мрежа от взаимодействия между политически е, комисии, министерски съвети и така нататък. Но ние имаме нужда от реактивна външна политика. Ако знаем какво искаме да постигнем, ако знаем какви са нашите дългосрочни цели, то имаме нужда от една стратегия. И за тази стратегия трябва да обединим нашите усилия. Сега се сетих за 40-те хиляди дипломати. Ам, тази цифра не я знаех. Необходимо е да се обединят способностите, затова е важно да се обмисли една такава европейска глобална стратегия. Но смятам, че е необходимо да преработим европейската е, стратегия, защото, както вече беше казано, много неща се промениха. Съгласен съм с Каро Билт. Той каза, че външната политика е нещо много повече, отколкото а, военни способности. Но а, тя е част, но те са част от външната политика. Но трябва да сме по-дълновидни, когато говорим за една а, обща външна политика. Тук става въпрос за това по какъв начин се разбира суверенитета. Беше спомената необходимостта да се обединят европейските сили. Тук възниква и въпросът как можем да разчитаме, че тези способности ще са налични, когато е необходимо. коя страна с какво разполага и как трябва да, предпос... да предостави тези способности на друга държава, когато е нужно. А, така че тези този общ подход може и да е обречен а, на, на успех още преди въобще е, да е бил приложен. Преди дни стар, стана въпроси за парламентар, парламентарния контрол а, при участието в такива мисии. А, националния парламент също трябва да, да упражни контрол а, при прилагането на мисии в рамките на общата външна политика и политика на, извинете, общата политика на сигурност и отбрана. Това, което се случи в Мали, показа, че способностите могат да бъдат предоставени и то много бързо. Какво сте, когато говорим за а, обучението на, участие, на, участ, на участниците в а, мисиите? А, обучението продължава а, 6 месеца, обаче това, което се случи в Мали, стана много бързо и реакцията не може да е толкова бърза. Относно европейската глобална стратегия. Добре е да се помисли какъв избор направи НАТО по време на последната преработка на стратегията. Трябва да се отстранят пречките между ам, дипломацията. Има различни а, култури, що се отнася до начина на мислене и позициите трябва по някакъв начин да бъдат сближени. Създаването на нова стратегия не означава из, ем, изписването на нещо на хартия, която да се размахва последните 10 години. Това не е еднократно изписване на хартия, това е един е, продължителен процес. На последно място искам да кажа, че има някои много сложни въпроси. Европейския съюз разполага се на много добра обща външна, на обща политика за сигурност и отбрана. Мога да дам пример с Иран, с който се провеждат преговори, налагат се санкции, правят се предложения за сътрудничество. Там позицията ни е силна и се надяваме, че скоро а, това ще доведе до а, положителен резултат. Благодаря ви. Има ли други желащи за изказване, но моля да ограничим изказванията до две минути, така всички ще имат възможност да се изкажат. Сега господин Вайгел има думата. Благодаря, господин председател. В тези две минути бих искал да първо да благодаря на господин Карл Билд. Да му благодаря за отчаянието, с което описа ситуацията в момента и тежките проблеми, пред които сме изправени. Съвсем на място той спомена Сирия. На няколко пъти зададох същия въпрос. Колко сме готови да приемем а, под формата на унищожаването на една държава, за да бъде а, сменен един режим, който не ни се нрави. Според мен цената е прекалено висока. В Сирия сме на, на ръба. Ако започнем да говорим за проблемите, които създава ситуацията в Сирия, примерно проблема с кюрдите и това кой ще управлява Сирия след края на гражданската война там, това са въпроси, в, за европейската политика, за европейската дипломация. На базата на нашия трагичен опит в Европа, ние трябва да изградим своята дипломация, своята мека сила. Ние никой няма да бъдем супер сила във военно отношение, но можем да участваме в намирането на политическо решение. Един от инструментите е международното право. Не бива да го забравяме. Благодаря. Мистер Борбели. Господин Войбали. Thank you very much. Uh, Благодаря много. Уважаеми господа министри, скъпи колеги, когато обсъждаме инициативите и изготвянето на европейска стратегия, както и международната обстановка в момента, става ясно колко е спешно да се намери решение на проблемите и в Африка и на други места. Колко е важно да имаме стратегия за нашата външна дейност. Според мен обаче ние трябва да поговорим малко, може би не днес, разбира се, но да поговорим по какъв начин ще действаме в близко бъдеще. Какви са основните ни цели при изработването на нова стратегия и разбира се в тази нова стратегия, или може би не толкова нова, но по-скоро да анализираме а, е, съществуващата такава. Да помислим какви са инструментите, с които разполагаме, какви са инструментите ни в софтуера и в хардуера и вълшебната думичка, която напоследък много се повтаря, е именно политическа воля. Защото тук ние обсъждаме в твърде прагматичен порядък и дискусията е много полезна. Но какво ще стане след това? Трябва да обединим всички идеи, стратегии, принципи, които за всички нас са ясни в Европейския съюз. Надявам се, че е така. И да решим как по ефикасно и ефективно да действаме в международните организации и след като имаме ясна стратегия, няма нищо лошо от 27 държави членки да присъстват в международните организации и да са на едно мнение. В това аз не виждам нищо лошо. Но въпросът е как да осигурим сигурността на нашите граждани, сигурността на нашият глобален свят. И разбира се, много е важно. Аз за две години бях министър на околната среда в Румъния и затова трябва да кажа, много е важен проблема с а, промяната в климата. Това е въпрос на сигурност в средносрочен и дългосрочен план. Това е едно предизвикателство, което е еднозначно и е необходимо да имаме а, краткосрочни краткосрочна перспектива предстоят ни избори след една година и всички тези въпроси трябва да бъдат включени в нашата стратегия. Благодаря. Thank you and, uh, thank you. Благодаря, господа министри за вашите изказвания, които в известен смисъл бяха и провокативни, и много вдъхновяващи. Много от нас говорят за предотвратяване, за интервенция, за намеса. Има един въпрос, който ни обединява обаче. Това е нашето задължение да се защитим. И мисля, че ще е добре, ако Европейския съюз всички негови институции, всички инструменти, с които той разполага и консенсуса, който той може да постигне, да бъдат насочени към това как да се защитим, как да се е, защитим, как да се намесим, как да възстановяваме. Трябва да използваме целият инструментариум, с който разполагаме и целият консенс, консенсус, който имаме, за изграждане. И мисля, че трябва да насочим цялата си а, енергия нататък. И мисля, че точно в Обединените нации, в ОНЕ, можем да а, направим това, но искам да чуя вашето виждане по въпроса. Благодаря. Yes, thank you. I, I also want to commend uh, both благодаря. Аз искам също да благодаря на двамата министри. Дори и за самото обстоятелство, че са се захванали с този проект. Определено той е ценен. Често пъти говорим за съседите на Европейския съюз. Карл Билд съвсем конкретно спомена ислямския свят като нашият най-близък съсед. И това ми напомня, че тук не споменахме дори една държава, а това е Турция в това отношение. Турция, ако не беше кандидат за Европейския съюз, вероятно щеше да препоръча в доклада, който ще бъде е, готов през април, да се започнат веднага преговори за присъединяване. Те започнаха не вчера, не онзи ден, а доста отдавна и са в задънена улица. Тази кандидатура не води до никъде. Господин Сикорски говори за необходимостта да осъществим по-тесни контакти с нашите съседи и че това е едно голямо предимство за нас. Турция отдавна го иска. Тя е един важен играч в исламския сняг и би, свят и би могла да бъде а, една много а, важна перла в короната на Европейския съюз. Така че трябва да имаме по-силни връзки. Ако Турция е вътре, тя ще бъде много по-ценна, отколкото ако извън Съюза. Ако Турция е част от Европейския съюз, тя ще е част от решението. Ако тя е извън Европейския съюз, тя ще създаде нови проблеми. А, миналата година, господин Сикорски, а, а, вие споменахте за южните съседи а, и за източните европейски такива. А къде е Турция? Тя е в югоисточния район. Тя е на Босфора и е едновременно и вън и вътре. Тя и в двата свята и може би ни трябва хардуера, но ни трябва и софтуера на политическите решения, за да вземем а, важните решения. А, как да бъде приета някаква резолюция по отношение на Турция? Благодаря. Thank you, Chair. Something like that. Благодаря, господин председател. След 9 години заедно може би ще ми научите името. <laughs> Данке. Е, Я говоря ти свенска. Ще говоря на, све... на шведски. Карл вероятно ще протестира, че му задавам такъв въпрос. Той винаги протестира от 20 години насам все така реагира, но аз все пак ще си задам въпроса. И моят въпрос е свързан с а, ситуацията в Кавказ. Не мисля, че тя се подобрява. Мисля, че нещата са по-сериозни сега, отколкото бяха преди няколко години. след последното заседание на съвета и заключенията от него, виждаме, че ще, се, ще има договор за асоцииране на Армения. А тук в този парламент ние считаме, че не трябва да се сключва такъв договор, преди да е ясно, че положението в Армения се подобрява. А, Русия не е из, изтеглила войските си от района, така че какво мислите? Защо се прави всичко това? Може би този въпрос ви звучи прекалено конкретно, но той е твърде общ. В крайна сметка той опира до нашите ценности. Същото въжи и за Балканите. След известно време ние просто свикваме с конфликтите, решаваме, че всички са еднакво виновни и започваме да мислим, че с тях в крайна сметка може да се сътрудничи, без да е необходимо те да отговарят на нашите изисквания. Така че те непрекъснато ни поставят на изпитания. Да видим какво е положението в Нагорно Карабах, например. Вие не мислите ли изобщо да чуете какво ви казва парламент? Благодаря ви. Мин министр Thank you very much. Благодаря много. Знаете ли, Европейския съюз има огромен потенциал економически, научен, културен, духовен и политически, разбира се. И би трябвало да знаете, не бива да забравяте, че имаме и огромни отговорности. Трябва да предоставим отговор на глобалните предизвикателства, като бедността, промяната на климата, конфликтите. Все по-активно се намесваме в, в решаването на конфликтите. Определено много добре умеем да предотвратяваме конфликтите и да се намесваме след края на конфликта. Двамата министри говориха за хардуера и за софтуера. Да, хардуера е наличен, той би трябвало да се подобрява, както вече споменахте, би трябвало да имаме постоянно място в е, съвета за сигурност. Зная какви са притесненията в това отношение, но трябва да се борим, за да го получим. Освен това, когато говорим за софтуера, не бива да забравяме, че е много важна част от софтуера са споделените ценности – мисля, че една от полките от арабската пролет е, че държавите членки в Европейския съюз не бива да забравят тези свои общи ценности. Демокрацията, върховенството на закона, човешките права. Не бива и да забравяме двустранните си взаимоотношения извън Европа. Друга полка от арабската пролет е, че никакви економически интереси не могат да оправдаят сътрудничеството с авторитарни режими. Мисля, че в заключение трябва да подобрим начина по който ние се намесваме. Не само в началото на интервенцията, там горе-долу има съгла... имаме съгласие, имаме споразумение помежду си, но и задълбочаването на, информ... на интервенцията, на економическата политика, външната политика и така нататък. Благодаря. Господин Гала. Благодаря, господин председателю. Инициативите на двамата министри ги разглеждам като принос към срещата на върха, която ще се проведе свързана с въпросите на сигурността. Надяваме се на тази среща на върха нещата да не останат само на теория, ами наистина да се предприеме нещо. А нека да да кажем, че трябва да изпратим едно ясно послание. Колегата Полен каза да има реформа на общата европейска политика за сигурност. От години казваме, че искаме бяла книга, свързана с сигурността и отбраната, където да напишем какво означават нашите общи интереси където можем а, да включим какви са нашите капацитети. Дали министрите могат да се с това да се предприеме един преглед на отбранителните способности в Европа? Моля ви а, да направите всичко възможно да се стигне до един конкретен резултат на тази среща и да се стигне до там да бъде изготвена такава бяла книга за сигурност и отбрана поне на тази среща на върха да се постигне това. So, speak uh, Polish. Uh. Аз ще говоря полски. Бих искал да помоля министрите да споделят с нас своите виждания за взаимоотношенията между Европейския съюз и Русия. Както всички ние знаем, Русия като че ли не приема, че позицията и вече не е толкова съществена в глобалния свят. Руснаците изграждат един военен потенциал, който е, влияе върху много от е, бившите съветски републики. Е, по този начин се откриват нови възможности за Русия, така нареченият Северен път, например. Някои учени твърдят, че сега Русия ще има достъп до нови енергийни ресурси, природен газ и нефт и може да се каже, че ролята на Русия става все по-съществена това въжи и за политиката. Така че каква е позицията на Европейския съюз в това отношение? Ние, Европейския съюз, сътрудничим ли си с НАТО по а, въпроса за проследяване на промяната на климата в а, северните райони, нещо, което НАТО прави в момента? Merci, euh, cher ami euh, Je voudrais tout d'abord... Благодаря, приятелю Брок. Бих искал да благодаря на двамата министри за ясните изложения. Много интересно ми беше да ги чуя. През 83 година аз бях в парламента и по време на кризата в Югославия слушах точно толкова ясни речи за това как ще решим проблемите в Югославия. Видяхме колко време обаче отне всичко това. 20 години вече отминаха и много малко е постигнато. Говорите за създаването на инструментариум, който обаче като че ли не се използва. Кризата още веднъж показа, че нито една европейска държава, независимо колко голяма е тя, не може да разполага с необходимите а, сили, а, за да а, проведе дори една средна по размера си операция. Така че изключително важно е сега да разберем, че самостоятелно не можем да постигнем нищо, включително, а, до, особено като си има предвид колко мащабни са в момента действията. А, и нека да си признаем, има а, необходимост от още по-голямо обединение на Европа. И ако нашият менталитет не се промени, а, ние много скоро ще се окаже, че нямаме никакво въздействие в света. Това е още по- валидно за националните парламенти. Въжи и за Европейския парламент, разбира се, но нищо няма да се промени, ако националните парламенти не се променят. Моят многогодишен опит ми показва, че въпросът на, за националното участие на парламентите в световните процеси е изключително важен. Затова искам да благодаря на министър Сикорски по-конкретно за това, че той започна междуправителствен, провеждането на междуправителствени конференции, най-напред в Дъблин, предстои още едно заседание през март. Така че е, за нас това е много важно. Във всеки парламент има една критична маса от народни представители, които могат да променят ситуацията. Няма да държим е, лекции за това колко важни са институциите. Госпожа Аштан обаче каза, че трябва да има заместници, които да имат различни ресори. Един за политика, един за отбрана, един за финансови ресурс, ресурси, а комисаря по развитието също играе много важна роля. Когато аз бях министър за развитие, който отговаряше за развитието и сътрудничество, Главният секретар на НАТО ме заведе в Афганистан, за да убеди мене, да, за да мога в последствие аз да убеда министрите, колко е важно да а, се намесим в Афганистан. Аз говорих а, в а, съвета на министрите, там имаше много колебание. Колебанията бяха свързани най-вече с културните проблеми, с преодоляването на различията между света на сигурността и света на, сигур... на сътрудничеството. Но в последствие бяха бяха проведени серия от конференции, които, на които стана ясно, че ако беше ако бяхме действали в Афганистан по-рано, резултатите ще да бъдат много по-добри. Сега същото въжи и за Северна Африка. А може да се каже, че конфликта в Мали ще продължи години. Чувам, че европейските държави ще дадат своя принос, за да помогнат на онези, които искат да се направи нещо по този въпрос. Но проблемът е, че ние се намираме в един от, може би, най-опасните и нестабилни периоди в историята на Европа. Общественото мнение все още не е успяло да настигне политиците и трябва да помислим какво да направим. Месье, благодаря, господин председател. Тази инициатива е изключително важна. Не можем да имаме обща политика за отбрана и сигурност, ако нямаме обща стратегия за тях. Така че е, това е необходимо да има такава коалиция, но не е достатъчно. Моя приятел тук говори за върховния представител. Тя не може да говори от името на общата стратегия, макар че тя бе избрана да върши именно това. Трябва ни европейска стратегия, а не можем да имаме такава без европейска държава, така да се каже, без нещо като федерална структура, която да се споразумее по обща политика в тази сфера. Вярно е, че инструментите, които са на лице, са много хубави, но те не са използвани, те не се внедряват. Когато говорим за изграждане на обща политика за сигурността и отбраната, трябва да мислим за малките стъпки, но никой не ги прилага тези стъпки, като, например, въздушния алианс между Франция, Люксембург, Белгия и така нататък, или пък военния съюз между Франция, Великобритания и някои други държави. Така че това трябва да се защити на високо ниво, трябва да има един подход отгоре надолу, става въпрос за работа заедно. Не да казваме ние на британците какви там а, обувки да носят войниците или нещо такова, но а, да се споразумеем по общите действия. Казахте за хардуера и за софтуера, трябва да ги имаме и двете, но ако нямаме менталитет, общо европейския менталитет, който да е способен да насърчава прилагането на тази а, стратегия, нищо няма да се получи. Тоест, хората да казват аз съм европеец, а не аз съм французин, както е в моя случай. Благодаря ви. Благодаря, господин Хюбнер от Австрийския национален парламент. Das nicht definiert worden ist, was Europa künftig не е дефинирано а, какво ще представлява Европа в бъдеще. Има няколко възможности. Чухме няколко идеи, а именно, че ще има някаква суперсила, която ще се сравнима с Съединените щати или пък, че ще е партньор, който помага на Съединените щати. Мисля, че полската идея е нещо такова, т.е. да има по-постоянна коалиция на желаящите. И друга опция е да има истинска многонационална, многостранна зона, която а, ще помага на военните при международен консенсус. Така че въпросът е да се реши точно какво имаме предвид под а, военни интервенции, интервенции за опазване на сигурността. Не само операции като в Мали, Чат и така нататък. Може би на международно ниво тези операции бяха толерирани, но не непременно бяха обект на международен консенсус. В Либия имаше консенсус за зона без прелети. Така че само това се постигна. Трябва да знаем какво искаме да постигнем с всяка отделна интервенция. Важно е да има добра дефиниция какво ще се опитваме да постигаме. Ако имаме а, нещо като международен супермаркет, който се опитваме да изградим, трябва да знаем какво а, конкретно имаме като споделени ценности, какво се опитваме да защитаваме. Ако ще се опитваме да приложим тази опция, тогава отиваме на съвсем друго ниво на силите. И със следното ще приключа. Разбирам, че Германия има определени взаимоотношения с Полша, като нейна съседка, но моята гледна точка е, че трябва да мислим за Европа като за един блок, а не като за нещо, което е, ще се изправи а, срещу Русия, нещо като, както имахме и в източния блок. А, просто да нямаме а, такъв разграничителен а, начин на мислене. Ето, като искаш ти се дава. Съжалявам, че закъснях не говорих само за политика, ми се опитвах и да правя политика. Имахме ни разговори за Азербайджан. Опитах се да се поставя в течение кой какво казал и какви са аргументите. Съгласен съм с онези, които желаят доброто на общата политика за сигурност и отбрана в Европа. Проблема обаче е, че като сме в подобна компания за онези, които вършат нещата, които ги грижа, със сигурност всички ще се съгласим горе-долу в груби линии по основата. Но проблема възниква, когато достигнем до железните факти. Аз като економист за мен железен факт са парите. И моята цялостна оценка е, че има огромни а, странични жертви а, които е дала общата политика в отбраната и сигурността за сметка на економическата криза. А, така че а, това ще е голям дебат по време на предстоящата среща на върха. Последната 7 годишна рамка бюджетна аз кръщях, виках, давайте повече пари за отбрана, за сигурност. Имаше някакво увеличение в сравнителна степен, не лошо. Ако погледнем многодишната финансова рамка, която още не е финализирана. Парламентът е доста критичен към нея. В контекста на кризата обаче всички трябва да разберат, наша държава е щастлива и доволна. Не сме е, единствената. Нямам цифрите пред себе си, но има огромно орязване на перо 4, което е за сигурност и а, външни отношения, което е в противоречие с всички амбиции, които изказахме за засилена външна служба и така нататък и така нататък, дрън, дрън, дрън. И аз така говоря, и аз практикувам подобно говорене а, и а, мисля, че заради компонента чуждестранна политика, външна политика пропадна а, и а, е, идеята на Лисабонския договор. А, така че ние имаме някакви цели, обаче не сме в състояние да ги финансираме. Така че искам да попитам и двамата министри, може и Антонио, да коментират. Как може да се справим с амбициите, с целите, които без всяко съмнение са правилни, с средства, от друга страна, които все повече и повече намаляват? По какъв начин може да имаме повече Европа извън Европейския съюз с по-малко пари? Според мен е невъзможно. И сега една дума директно към министър Билт. Ние много оценяваме вашата политическа линия, външните отношения по източната линия. Но нека да бъда критичен. Има фундаментално разминаване между линията, която преследва вашето правителство по бюджета, от друга страна амбицията ви в чуждестранната политика. Защото вашето правителство е един от най-големите досадници, когато стане дума за финансови урязвания. И жертвата Първата, е, но не единствена на тези урязвания е чуждестранната политика, политиката по отбрана и сигурност. Така че много действия може да има. А, наистина и господин Шикорски има много такива с източното измерение, но с по-малко и по-малко пари ние се затрудняваме все повече и повече по обективни причини. Тък му приключи среща с Азербайджан, затова пак се извинявам за закъснението. Но вие знаете за Кавказ, за Грузия и така нататък. Молдова е нашата последна надежда и тя почна да се клати. А, пък а, Грузия е квази загубена кауза. А, Украина е просто забравете. Просто нямаме, нямаме парите, за да постигнем тези цели. Един колега а, го питах какво е казано в тази зала и той ми вика, виж какво казаха се неща, думи, думи, с които може да се съгласи човек. Но аз искам да конфронтирам с реалността. Така че аз, когато а, прочета а, новина, а, в който белгийците се молели за пари за два хеликоптера, вижда се, че ние сме абсолютно безсилни в случаи като Либия, например. Съмнителна е ролята ни или по-скоро ефективността на работата ни в Афганистан, на НАТО и на нас като Европейски съюз. Абсолютно сме парализирани по отношение на Сирия. Изненадани бяхме, че се случи арабската пролет. Тя ни хвана така изненадани. И сега гледам, че губим почва по отношение на ценностите, които искахме да бъдат насъдени в арабския свят. А, така че, говори, говорейки с председателя на Юронес, минавайки през Беларус, имаме регресия в Украина, имаме а, и сега въпросителен върху отличника в класа Молдова, Армения има сблъсък на, с железен юмрук. А и Азербайджан е много, много труден случай. Разбира се, там има геостратегически интереси, но и проблеми от към демографски стандарт. Какъв е тогава а, изхода, щом нямаме пари да направим всичко това? От наша страна, Карл, би ли желала да започнеш? А, моята идея е, че ние сме предложили доста неща. Аз съм бил за а, повече разходи за отбрана, за а, сигурност, за социални действия. Други правителства обаче има други приоритети и това се случва на крайния етап на преговорите. Парите отиват за домашни нужди тук в Европа. Разбира се, имало е правителства, а, които са дали по-голям приоритет на вътрешните си работи, отколкото на нещата, които дискутираме тук. Има една фраза, която добре звучи на немски хубаво, но не мога да я преведа. Това е ключно. Ако ще отвоим бюджета за това, което правим по външна дейност, няма да е достатъчно за това, което аз искам да направя. Ключа е, че свързването на способностите между а, държавите членки е ключа трябва да увеличим мрежата от способности между способностите, между дипломацията. Не може да имаме 40 000 дипломата, което ще е голяма загуба на ресурси, между другото. Но а, с а, тази чуждестранна служба това е центъра, това е възела, от който се развива тази мрежа на а, оперативни съвместимости между способностите има много различни пътешествия, които съм предприемал в различни компании, така да се каже. В Молдова бяхме в онзи край. Има там разни външни министри, говорим с, а, за двустранни отношения, дрън, дрън, дрън. Това е много хубаво. Обаче, ако се погледне психологическия, политическия ефект, когато се съберат 3-4 министри, ние не ставаме само трима-четирима министри, а можем да говорим и а, от името на Европейския съюз. Това, че трима европейски министри говорят с един глас, идват заедно, означава, че ефектът е много по-силен, отколкото го, поправихме правихме само двустранно. Радикас и Уилям Хейк Уилям, той е британец, много така словоохотлив. Той каза много добре какви са ценностите на европейската интеграция. Така беше много убедителен и ключа, както казах, е мрежата от способности. Мисля, че дебата, който в момента правим тук, също е важен защото глобалната стратегия не е свързана с произвеждането на един документ, а по-скоро на процес, който завършва с произвеждането на един документ. Процесът е важен, защото имаме различна култира, култура. Сега, Франция и Великобритания са основните играчи, които са мислили винаги стратегически. Сега сигурно има и шведска стратегическа мисъл, и гръцка стратегическа мисъл, но е, остава си този ключов дебат. В националния парламент също е много важно умствено, психологически и културно да ни обедини в стратегическото мислене. И след това може да пристъпим към изграждане на мрежа за способности, за да може в крайна сметка да осъществим на практика стратегията и политиката. Това е ключовото. Имаше а, тук някакъв въпрос за дефинирането. Винаги съм бил много внимателен, когато го обсъждахме в ООН много е хубаво да си теоретик в Нью Йорк, обаче като бъдеш представен пред реалността, трябва да се справяш с ситуацията, която е на място. Така че, когато имахме в Либия операцията, казаха, ето това е крайното приложение на R2P, така че се оказа доста трудно. Няма шаблон, няма модел, който да подскаже как да се прилагат нещата. Трябва да се познава ситуацията много задълбочено, какви са способностите, какви са възможностите. Може да имате а, а, отговор, а, отговорност за защита, но няма, няма а, шаблон, който да подскаже как се прави това. По отношение на Турция съм а, съгласен. Но имаше и друг случай Исландия. Исландия е по-малка от Турция но бих казал, че връзката както с Исландия, така и с Турция са критични, защото трябва да се гледат альтернативите. Те плават, така да се каже, в различни посоки. Турската посока е много ясна. Ако Турция не е с нас и е различна и в някой случай е против нас, ние сме в много-много голяма беда. Исландия е малко по-малък проблем. Да видим а, кое е най-голямото посолство? Не е шведско, не е американско, не е руското даже. Когато имаше там база руска, имаше голямо руско а, посолство. Но най-голямото посолство в момента в Исландия е китайското. Защо? Защото искат да се отворят на север. И а, човек трябва да се закотви а, в севера, защ... заради стратегическите а, интереси там. И ние трябва да се закотвим в Исландия поради геостратегическите си а, отношения на севера. Трябва да се закотвим и в Турция в онази посока, а, заради стратегическите интереси на там. А, госпожа, видях, че говорите много хубаво и шведски, освен всичките други езици, които можете. А, хубаво е, че го демонстрирате пак. Няма да навлизам в детайли за Армения. Права сте за Долни Карабах, както казах тук за конфликта в Преднестровието и други други конфликти, които още не са решени. Бяхме там преди коледа с Младенов и трима чуждестранни министри, министри на външните работи. Поканихме армейския президент, двучасов обяд. Подобен ангажимент, подобна ангажираност е необходима, ако ще имаме някакъв краен ефект. Господин Ковач повдигна отново въпроса за постоянно представителство в съвета за сигурност, но усещам някаква колебливост в Париж и в Лондон, така че да видим какво ще се случи там. Късмет, стискам палци, но има нещо по-близо до нас. Ние, ако вземем последните няколко години, господин Аки от Финланд и Шон от... Похарчиха много-много от Люксембург похарчиха много пари, а, за да се гласува в а, съвета за сигурност. Просто трябва министрите да се борят за най-съща цел, обаче се борят едновременно и за места в съвета за сигурност. И се оказва, че в някакъв момент един се бори срещу друг европейски министр и се размива някакси парите, които се дават. Така че е трудно да се разбере ситуацията в момента в съвета за сигурност. Надявам се, че в бъдеще ще имаме такова място на Европейския съюз в съвета за сигурност. То няма да стане утре, но няма причина да се отказваме от тази цел. Оставям руския въпрос на Радик. Sure, you want to subcontract... Uh, и е сигурен ли си, че искаш да ни предостъпиш политиката за Русия на нас? Карал се занима с някои от въпроси, така че аз ще се занимая с останалите, само с някои. Господин Поленц повдигна важния въпрос как обединяването и споделянето могат да проработят на практика. Има някои начини, по които работи НАТО и според мен трябва ние да ги коригираме а, при а, създаването на обща политика за сигурност и отбрана. Но има и някои полуки. Аз до сега не съм чувал за държава, която да е недоволна а, от а, начина на развръщане на АЛАКС. Ние сме, така да се каже, акционери в АЛАКС. Става въпрос за патрулиране а, и се иска нали, разрешение за дислоциране при маневри, при а, спешни ситуации. Също правим същото и с а, съюзническата система за наблюдение. Що се отнася до начина по който а, има мрежа между дипломатическите служби, аз имам три идеи. Номер едно. По силата на договорите ние сме задължени да обслужваме гражданите на държавите си като общо по отношение на консулските услуги. Тоест, ние сме се споразумели върху един общ минимум услуги, консулски услуги, които се оказват на европейските граждани. И ако можем да се представляваме един друг малко по-широко, отколкото днес, би било хубаво. Тук има някои исторически различия, които се оказват актив. Например, Полша е консулска суперсила в Украина. Имаме 7 консулства – но в други държави по други причини имат такива посолства в Азия, в Южна Африка, в Южна Америка и така нататък. Така че е хубаво да можем да представляваме други и други да представляват нас. Трябва малко по-сериозно обаче да а, разгледаме въпроса като а, раздавачниците на, на виза, така да се каже, като в Кишинев. А, по ефективно е, по-рентабилно е, ако граждани, които не са на Европейския съюз, отиват на едно място да кандидатстват за виза, вместо да ходят така все едно по магазините да си напазаруват виза, старайки се да намерят някоя вратичка в някое консулство, обикалят така, а, гастролират по консулствата. Това е първото. Второто е а, съвместяване на сградите на посолствата. Това сме го видели в Швеция, в Вишеградската група, в Балтийските държави. Това не означава съвместно посолство, а означава една стая или няколко стаи да са дадени за ползване от дипломати и на други държави членки. Наистина има смисъл такова нещо да се направи там, където имаме съвместимост. И на трето място, и най-смелата идея, трябва да използваме службите на Европейската служба за външна дейност за създаване на представителства на Европейския съюз в повече държави. Вярно е, че имаме такива десетки хиляди дипломати, но съм сигурен, че както в немската, така и в полската дипломатическа служба повечето а, служители на дипломатическата служба не са дипломати. Те са помощен персонал. В полската а, дипломатическа а, служба 3,5 хиляди души а, са а, а, всъщност наети, а само 700 са дипломати. Тоест трябва да има един контрол на национална национално ниво по отношение на дипломатите. По този начин ще създадем една мрежа, като поставяме дипломатите физически на едно и също място и а, можем да си споделяме някои от помощните функции. В някои а, места можем да повишим не само ефективността си по този начин, но и чувството за сигурност. Конкретно тук визирам посолства в а, военни зони, където се води военен конфликт. Защо, например, в Кабул да няма такава обща сграда на Европейския съюз, където много от разходите ни са свързани с охрана, с сигурност. Аз не мога да си спомня, имам 5-6 дипломата в Кабул, които се охраняват от на охранителя. Така че, ако имаме общ периметр, в който се помещават всички. Разбира се, всеки ще си има отделно помещение за посолството с охрана и така нататък. Би било хубаво. Ще е добро политическо така, деклариране и от друга страна ще спести пари. Идеята обаче май беше блокирана от по-големите държави членки, защото те си праха едни сметки, ние така или иначе ще отваряме посолство, защо да плащаме за по-малките държави членки и да им понасяме и на тях разходите, т.е. да плащаме двойно. Най-малкото трябва да зададем принципа, че ще създаваме представителства на Европейския съюз, общи, в нови държави защото с а, всяка, всяко десетилетие имаме нови държави в източен Тимор, в Южен Судан и така нататък. Нека в нововъзникнали държави да правим такива общи представителства. Особено съм скептичен а, по отношение на отговора на госпожа Брант. Много лесно е да се стигне до консенсус за случаите, в които отговорността да се защитава се нарушава от лидер. Можем да се съгласим, че когато Кадафи заплашваше с кръвопролитие в Бенгази, беше обосновано, оправдано да има интервенция. Беше рисковано, но беше етически оправдано. А режима на Асад не само вече а, заплаши с кръвопролитие, ами направо ги изколи, тогава случай е още по-отявлен. Но причината, че не се намесваме, не че няма морално оправдание, а защото не можем да се справим с още една война в Близкия изток, която не можем да си позволим. Така че това е вашия проблем. Може да убедите всички, всички че сте а, права а, и те, разбира се, не биха си признали дори да не са съгласни, нямат а, този кораж. Но аз искам да ви предложа една още по-смела идея. Не в качеството ми на министър на външните работи, а на бивш участник в мозъчен тръст. Помислете си за правните изисквания, които трябва да изпълним, ако не се а, изпълни хуманитарна мисия за защита. А за това, че ще свалим законно назначени преди това лидери, които твърдят, че изпълняват също защитна роля. Така че а, не можем да влизаме в държава само за да махнем лидера й. Това е много кръвопролитно и много скъпо. Неефективно от към пари ние, казвам в широкия смисъл на думата, трансатлантически, имаме така, неща, които ни заплашват, държави, които ни заплашват, но това е а, морално а, противоречиво. В а, а, Йемен, Иран и Пакистан американците пратиха а, безпилотни самолети, но а, това може би е оправдано от някаква морална тяхна гледна точка може да се пробва, но е много рисковано, много е, противоречиво това предложение да се нахлува някъде. Много по-трудно е да се оправдае дори от законова гледна точка. Но ако го направим, това ще ни даде един много мощен инструмент. Напълно съм съгласен с господин Каблет, че Европейския съвет през декември трябва да изработи една бяла книга. Не бива да е само една дискусия, трябва да има добре подготов... подготвен документ и опции, от които да се избере оправдано. По отношение на Европейския съюз и Русия, Карл вече изрази идеята, че трябва да имаме повече заключения за Русия, отколкото го правим. Става въпрос за Европейския съвет а, на министрите на външните работи. Още по-смело бих предложил, че а, концептуално ние сме си добре. Аз а, погледнах, направих си труда да разгледам стратегията между Европейския съюз и, стратегия, и, и, и Русия, а, която е приета а, по а, време на германското председателство при канцлера Шрьодер. А, и там пише, че има известни затруднения с Русия. Значи документа е отличен. Човешките права, модернизиране, която концепция се разбира цялостно, холистично. Много важна е ролята на НПО-тата в Русия – Проблема обаче е същия, който има и стратегията на Европа като цяло. Дори да имаме правилните идеи, ние не ги прилагаме на практика. За това трябва да бъдем по-реалистични, да имаме по-реалистични идеи и да сме по-солидарни при действителното им изпълнение. Благодаря ви. We'll take only a couple of minutes of your time. Само още няколко минути, защото не съм в много изгодна позиция, като да става между вас и обяда, който ви чака. Въпрос, който беше засегнат за бялата книга. Беше отправен из, призив за изготвянето на бяла книга за отбраната. Имаше някой път възражение, че не можем да имаме бяла книга, защото и тя има предписателен характер. А това не е нещо, което можем да направим на европейско ниво. Не съм лингвист и а, не мога да кажа. Французите в момента изготвят Livre Blanc, оценка на отделните стратегически амбиции на страната. Може да е полезно да се направи нещо подобно на европейско ниво, но може да изберем зелена книга. Имаше доклад, който би изиграл такава роля, прекрасна роля за изготвяне на зелена книга. ние защо трябва да изготвим зелена книга? Хем няма да е предписателна. Хем ще дава насоки свързани с това какви общи активи можем да създадем, как можем да споделим общите разходи защото има способности, които не се използват ефективно, като тези за зареждане с гориво. Както и АЛАКС, нещо подобно може да бъде създадено на европейско ниво. Дали това може да стане с помощта на европейския бюджет е друг въпрос. Анали... Анализаторите не могат да навлизат в такъв дебат. Средствата се мобилизират на национално ниво що се отнася до операциите. И понякога може да няма средства, защото липсва политическа воля, липсва желание сред обществото, но със сигурност има една глава, един раздел в европейския бюджет, който може да бъде взет предвид. И това е разделът, свързан с изслед... научните изследвания. Ако нещо ни показва сегашната криза, то е, че страните, които са направили нещо добро, че са инвестирали в научни изследвания и развойна дейност. Знаем това страни като Швеция и други. А ние ам, съкръщаваме точно там там, където а, би се създало предимство а, за нас да оперираме на европейско ниво. И тук става въпрос за научни изследвания в областта на сигурността, а не в областта на науката. Това е нещо, което е, е, е подценено до голяма степен. Трябва да се инвестира в дългосрочен план в тази област. И ако някой има думата по този въпрос, то това е Европейския парламент. Ето защо се обръщам към вас с молба да направите нещо по този въпрос. Благодаря, господин председател. Благодаря. Благодаря и на трима ви. Това беше един много добър дебат, който може да ни отведе напред. Ясно, ясно е, че трябва да се придържаме един към друг по време на конфликти. Ам, ние имаме общи цели, представители на националните парламенти са тук и тяхното присъствие е важно, защото всичко може да се осъществи само с участието на националните парламенти. Бих искал да ви приканя сега отвън. Има малък биофет. Това е последния обяд, на който мога да ви поканя, защото от сега нататък Европейския съюз няма да има повече средства за да организира такива обяди.